по-интензивен диалог с Малайзия по въпроси на човешките права. Благодаря. Благодаря, господин комисар Пибалкс. Шест с проекто резолюциите, които са внесени номерата на тези проекторезолюции е B70708, б 70713 б 70717 б 70725 б 70726 и B70730. Гласуването е след приключване на разискванията. А сега преминаваме към следващата проекторезолюция законът Бахати и дискриминацията срещу представители на хомосексуално, бисексуално и транссексуално общество в Уганда. Госпожа... Благодаря, господин председател, господин комисар. Вече мина една година, от как ние гласувахме резолюция тук срещу дискриминацията на закона Бахати в Уганда. И ето вече цяла година се подготвяме почти идентична резолюция. Защо е така? евангелийското а, движение на семействата, фактически седи за този доклад, а, закон Бахати. Те а, непрекъснато подклаждат а, а, инициативи за запазване на този закон. През октомври-ноември миналата година един а, угандийски вестник публикува списък на а, угандийски хомосексуалисти хомосексуалисти, които веднага бяха започнали, бяха преследвани а, и изнасилвани и в момента се крият а, като престъпници. А, въпреки, че бе спряно публикуването на този вестник, а, а, зловът а, продължава. 13 а, само 13 африкански страни признават правата на хомосексуалистите но всички останали между тях Северна Нигерия, Мавритания, Судан и така нататък продължават да осъждат на смърт за хомосексуални действия. Една декларация на страните от АКП засяга този въпрос, но доста така двусмислено. В декларацията се казва, оставете ни, това са културни аспекти, ние трябва да се занимаем с тях. Не е така. Това са универсални ценности, това са, става дума за правата на човека, които трябва много твърдо да бъдат защитавани от Европейската комисия и от целия Европейски съюз. Благодаря, колега Де Кайзер. И сега давам думата на господин Танък. Като цяло обществата в Африка са доста консервативни и за съжаление в много африкански страни хомосексуалността е противозаконна. И има неправителствени организации и организации, които действат от Запад, се стремят да променят тази ситуация. Обаче става дума за това, че се насърчават едни по-толерантни ценности в едни общества, които са много консервативни. Това обаче не оправдава яростната хомофобия в много африкански държави. Много често тази хомофобия се подклажда от правителствата и медиите. Законодателите в Уганда подкрепиха проекто закон, който налага смъртно наказание за хомосексуално поведение. Трябва да бъде отхвърлен този драконов законопроект, който ще бъде сериозно нарушение на човешките права. Президентът на Уганда трябва да наложи вето – Хората в Уганда живеят изключително бедно. Мисли си, че трябва да се решават в Уганда други проблеми, а не да се преследват хомосексуалните лица. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Така нареченият закон срещу хомосексуалността а, предвижда присъди от 7 години до доживотен затвор, включително смъртно наказание. Европейският парламент категорично осъжда този закон. Ние не се опитваме да налагаме европейски ценности на други държави, но те не трябва да избягват своята отговорност за опазване на човешките права и защита на своите граждани с различна социал... сексуална ориентация. През публикациите през октомври и е, ноември е, се е, иллюстрира от публикуването на списъци на лица с, е, така как се твърди, хомосексуални наклонности – много от тях след това бяха нападнати. Само в 13 африкански страни хомосексуалността, хомосексуализма е законно разрешен. В много други страни той се наказва смъртно наказание. Оганда не спазва изискванията на международните конвенции за човешките права, включително и споразумението от Котану. Благодаря ви, е, колега. А сега давам думата на господин Ромева и Руеда. Този закон за борба Законът е, предвижда наказание, смъртно наказание, което не е приемливо. Нека да се спомня, че в Африка само 13 страни признават хомосексуалността като законна дейност. В 38 страни тя е противозаконна дейност. В Мавритания, Судан и в Северна Нигерия хомосексуалността е се разглежда като престъпление, за което се полага смъртно наказание. Сексуалната ориентация спада към правата, отнасящи се до неприкосновеност на личния живот. Трябва да се гарантира неприкосновеността на личния живот, както и свободата на медиите. За това трябва да се противопоставяме решително срещу всяки всяка една проява на омраза и насилие въз основа на сексуалната ориентация. Трябва да призовем правителството да се държи в съответствие с международното право и споразумението от Котоно. Европейският съюз трябва да използва всички средства, които има на разположение, за да бъдат защитени човешките права на представителите на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество. Благодаря ви. Благодаря ви, колегата Катмер. Е, една минута. Дами и господа, дискриминирането по е, сексуална ориентация трябва да бъде забранено. Случай с Уганда е много сериозен. Но Уганда се радва на подкрепата на много африкански страни. Те не искат западните страни да упражняват натиск над тях по този въпрос. Но тук съществува едно неразбиране. Мисля, че госпожа Декайзер много точно го определи. Говориме за основно понятие за човешките права, но това се успорва от мнозинството африкански страни. Тоест, когато ние им говорим, те се правят, че не чуват. Ние говорим за човешки права, те ни казват, не се намесвайте в нашите вътрешни работи. В много страни, африкански страни, се предвижда смъртно наказание за хомосексуални актове. Трябва да категорично да отхвърлим тези закони, които трябва да бъдат подложени на вето. Благодаря, господин Крачмарек. Сега госпожа Вержия. Вержия. Оганда е от тези страни, африкански страни, където хомосексуализма се преследва много строго. И това става под егидата на фундаменталисти евангелисти от Америка все по-многобройни са тези, които са жертви на преследвания е, и изтезания по тази причина. Кристофер Сен-Джонджо на 70 години а, е, е, е бил а, санкциониран поради това, че е говорил в защита на хомосексуалистите. Да казва се хомосексуалистите. По подозрение, онези, които се подозират, че са серопозитивни, се наказват със смъртно наказание. А, местният таблоид Rolling Stone публикува списъци с имената и адресите на а, а, обвинени в хомосексуални актове. Публикацията беше забранена, но злото беше сторено. В е, Африка много често смятат хомосексуализма за зло, което е дошло от Запада. В тези страни а, е, има а, а, 500 хиляди е, хора с такава в, Малази, в, в, в Малави. Vielen Dank, Frau Kollegin Jetzt folgen nun die Redner im Namen der Fraktionen. Zunächst Frau Kollegin Mako. Сега, госпожа Макове, за една минута, моля. Изключително съм обезпокоена от това, че се прилага наказателно право за частен живот, който се изразява с, с, в полуфакт между зрели хора по взаимно съгласие смъртното наказание се използва срещу общността на хомосексуалните, бисексуалните и трансексуалните лица. Има страни, в които активно се преследва такива лица и дори се изисква да се донася за хомосексуалните лица в Уганда, ако бъде прият този закон, не може да става дума за никакво хуманно отношение. Не трябва да позволяваме да се приеме този закон. Господин Кашман, благодаря, господин председател. Разбира се, през последната година много неща се промениха. През 31 е, е, ноември тук е, бяха утвърдени още един път, бе отвърден още един път универсалността на човешките права. Е, парламентът призова да се спазва принципа за ненарушимите човешки права по отношение на дискриминирането, включително възоснова на, на, на сексуална ориентация. Тези страни искат да бъдат наши партньори, искат да работят с нас. Имаме споразумения за е, АКП, имаме редица други споразумения, но ние искаме те да бъдат наши партньори въз основата на общи принципи, по които не може да се преговаря. И те, ако не искат да преговарят с нас, ако не искат да спазват тези принципи, призовавам комисията да предприеме санкции, за да се наложат принципите, които ние защитаваме. Защото а, от това трябва да зависи бъдещето стратегическо партньорство между Африка и Европейския съюз. Всички тези партньорства трябва да се а, осъществяват без всякаква дискриминация. Това не е колониализъм, господин председател. Имам минута и 30 секунди. Човешките права са универсални. И да седим с кръстени ръце, когато основните човешки права са нарушавани и атакувани, това значи да сме съучастници. Не можем всеки в Африка, който реши в Африка да бъде хомосексуалист, трябва да е загубил ума си, защото живота му ще бъде в опасност. Трябва да вземем, направим необходимото, за да защитим тези хора. Благодаря, колега Кешман. Моля да ме извините, наистина, вие имахте по-дълъг, по- повече време. Давам думата на колежката Тейн. Благодаря, господин председател. Конвенцията на ООН е, е Всеобщата декларация за правата на човека, е, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата за основните права забраняват дискриминацията в различните й форми. Ние имаме и международно правни задължения по отношение на третите държави, в които установяваме, че се нарушават тези принципи. Имаме спогодба с Уганда, за да насърчим развитието в тази страна. Но това означава, че в договора за партньорство с Уганда има и съответна клауза за е, зачитане на правата на човека. Е, ето, че нашият партньор по силата на а, е, нашите а, норми в Европейския съюз не спазва една от клаузите в спогодбата. отдавна в Оганда се а, планира приемането на този закон за криминализиране на а, хомосексуалните, бисексуалните, транссексуалните наклонности. И Европейският съюз би трябвало при всички положения да се обяви срещу хомофобията в е, всичките и разновидности и срещу смъртното наказание, което също се практикува срещу хомосексуалисти. Е, колегата Чернецки, една минута. Господин председател, дами и господа, нашия дебат е интересен и важен. Има два основни проблема. Първо, Уганда не е единствената страна в този регион, която има дискриминация. Три четвърти от африканските страни имат изключително стрикно законодателство в тази сфера и обикновено те предпочитат дискриминационния подход. Това не е проблем само на Уганда, това е проблем на целия конти, континент и на африканската култура. Второ, разбира се, Уганда не е страна, която защитава човешките права по най-добър начин в Африка. И това е само малка част от по-големия проблем, който трябва да бъде обсъден. Благодаря, колега Чернецки. Колегата Обермайер, за съжаление, не присъства. За това преминаваме към изказването на госпожа Крето. Една минута. Благодаря ви, господин председател. Нашата резолюция е, се отнася до много тежки нарушения на правата на човека и за съжаление в Африка хомосексуализмът се, налага, е, се наказва. В 38 държави е, хомосексуализмът се смята за нарушение, за престъпление и се предвиждат тежки наказания от лишаване на, от свобода до смъртно наказание. Угандийският вестник Ролинг Стоун призова е, хомосексуалистите да бъдат наказани, да бъдат бити, да бъдат убивани и много от тях наистина е, пострадаха ние сме си поставили като висша цел да защитаваме правата на човека. Тук в Европейския съюз и навсякъде по света. За това смятам, че европейските институции трябва много категорично да се обявят срещу този закон в Уганда. Благодаря ви, е, госпожо Крето. Много точно спазихте време. Е, много точно спазихте времето, а сега е, преминаваме към спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Ние говорихме за Уганда и хомосексуалността и третирането на хомосексуалистите и преди един месец. Нищо обаче не стана. Понякога се казва, че като няма новини, това значи, че новините са добри, но случай случая не е така. Защото е, законът Бахати все още не е гласуван, но не е и оттеглен. Той сега е в комисията по правните въпроси на Угандийския парламент и въпреки международния натиск, този проект на закон не бива оттеглен. Положението е много сериозно. Много сериозно трябва да се погледне на кампанията срещу хомосексуалистите в Уганда. Надяваме се, че угандийските власти ще бъдат разумни и принципа за недискриминация ще спечели накрая. Благодаря, господин Предер. Господин Хигинс е последен по тази процедура. Благодаря ви, господин председател. Кампанията на омраза в Уганда срещу лицата с альтернативна сексуална ориентация е ужасяваща. Ние виждаме, че някои медии и религиозни дейци разпалват тази омраза. Това означава, че Представители на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество живеят в огромен страх в Уганда. Достойно е за презрение, че някои политици използват този проблем, за да разпалват връжда, дори да предлагат екзекуции на хомосексуални лица. Представителите на хомосексуалната общност смело се бори за тази заплаха срещу тяхната идентичност и дори живота им. Води се кампания по черняването на тази общност. И уганското правителство води борба срещу тази общност. Ние трябва да проявяваме активна солидарност с тези организации в Уганда, които защитават правата на представителите на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество. Става дума за човешки права и за основното право да бъдеш такъв какъвто си. Благодаря, колега Хигинс. Давам думата на комисария Пибалкс. Господин председател, почитаеми депутати. за закона срещу хомосексуалността, който в момент се разглежда от парламента на Оганда, поставя сериозни проблеми, свързани с човешките права, а именно правата на хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност. Защита на правата на тази общност е един от приоритетите на Европейския съюз. Виждам, че Европейският парламент е загрижен с ситуацията в Уганда и други страни, в които се приема дискриминационно законодателство срещу хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност. Комисията смята, че криминализирането на хомосексуалността, така както се предвижда в проекта закона, противоречи на задълженията, проистичащи от Конвенцията на ОНЕ, по която Уганда е страна. Следователно, този закон не трябва да се приема. Проектът законът също противоречи на декларацията на ОНЕ за сексуалната ориентация и половата идентичност. Председателството на Европейски съюз и Ръководителят на мисията на Европейския съюз в Уганда поставиха нееднократно този въпрос пред правителството, президента и министрите на правосъдието, външните работи, вътрешните работи в Уганда. Също така този въпрос беше обсъждан и с Комисията по човешки права в Уганда. Публикацията в местния вестник Ролинг Стоун на списък с лица, адреси и снимки на хора, които са били посочени, че са хомосексуалисти, заедно с призиви те да бъдат обесени, е акт, който ни изцяло заклеймяваме. Делегацията на Европейския съюз продължава да следи внимателно ситуацията чрез мисията си в Уганда, както и чрез мисиите на нашите партньорски държави, представени в Уганда, именно Норвегия и САЩ, също така чрез комисарията на ОНЕ по човешките права. Работната група по човешките права е един форум за партньорство с Уганда е призована да предприеме конкретни действия. Комисията смята да продължава да изразява своята загриженост във връзка с проекто закона срещу хомосексуалните лица и актовете срещу представителите на хомосексуалното, бисексуалното и транссексуалното общество. Комисията ще продължи да подкрепя неправителствените организации в тяхната дейност да се подобри правната уредба и ситуацията на лицата с хомосексуални, бисексуални, на хомосексуалната, бисексуалната и транссексуалната общност в Уганда. Благодаря, господин комисар. Политическите групи са внесли 6 резолюции, които ще гласуваме след приключване на разискванията, но